Точка 9.33 ще бъдат разисквани на друго заседание. Предлагам ви да прибавиме проекто писмо, което ви беше раздадено. Достъп на широката общественост до а, документи на съвета и комисията. Ще го разгледаме по-късно. И сега госпожа Лалис ще закъснее, защото е, е, има проблеми с транспорта, така че ще разгледаме точка 5 и 6 в момента, в който госпожа Лолес се присъедини към нас. Значи можем да считаме, че дневния ред е прият в, с измененията. Одобрение на протокола от 20 и 21 юни 2011, 11 и 12 юли 2011 приемат се. Сега минаваме към точка 4 от дневния ред. Проекто доклад за изменение на директива 89666 и 2005, 56 и 101 по отношение на взаимното централните търговски и дружествени регистри. Давам думата на Курт Лехнар. Бих искала през всичко да кажа, че при подготовката на Зелената книга обсъдихме тази тема. Приехме и резолюция по това време. И след това обменихме мнения по този въпрос. Мисля, че всички се обединихме около един консенсус. Става дума за много важна тематика, но има и два проблема. Първият проблем е свързан с съдържанието и вторият проблем са чисто технически спецификации. Бях казал вече, че не, не притежавам никакви технически познания а, и мисля, че парламента в като, като институция не, не разполага с подобна експертиза. Не само отделни, макар и отделни колеги да може би да имат известни познания в, по въпроса. Мисля, че на, на практика трябва да видим как се развиват нещата и да се опитваме да разрешаваме техническите проблеми в хода на събитията. Пред полското председателство участва много активно в решението на проблема. Преговорите вече са напреднали преговорите със съвета, имам предвид. И ми бе предоставен текст, който сравних с нашата резолюция и с моето лично мнение по въпроса. Струва ми се, че наистина можем да се поздравиме с напредък, но както вече казах, техническите проблеми трябва да бъдат решавани а, постепенно и последователно в момента, в който се появят. Сега, за да се за да, да могат преговорите да бъдат по-ясни, по-лесни, предоставих текст на английски. Лично аз а, а, не ползвам много задълбочено този език, но а, същевременно разбирам а, известни. Така, познавам проблема, работих с председателството и сега ще се спра на някои въпроси. В зелената, в зелената книга се казва, че трябва да се създаде нещо като платформа, а не европейски регистър. Също там е записано, че е необходим стандартен формат. Настояваше се на а, значимостта на езиците Тоест, заглавието и формата трябва да присъстват на всички езици, за да могат потребителите при използването на, системата да знаят за какво става дума, докато самият регистр ще бъде на съответния език. От друга страна, в правомощие на комисията е да въведе тези стандарти. От друга страна, трябва да видим обаче до, до каква степен комисията ще се обърне към подизпълнителни, към, да речем, е, представители на частния сектор, но при всички случаи комисията отговаря за а, цялостното функциониране на системата. Колкото до правните последици, за регистрите на отделните фирми, не би трябвало да има допълнително финансово бреме, административно бреме. Ще се спра също така и на проени. Измененията и промените, които ни изглеждат необходими. Знаете, че в първоначално се предвиждаше един срок от 15 дни, но след това решихме, че няма нужда от подобен срок, така че е, в текста е записано без е написано да се предостави информацията веднага сега. Ще се обърна към полското председателство с молба колкото може повече допълнения да бъдат включени в документа, който с който разполагаме. Разбира се, не всичко ще може да бъде включено. И още един проблем, който повдигнах и и преди, и с... който повдигам и сега. А, необходими са и делегирани актове, и изпълнителни актове. Може би не всички от вас знаят какво означава това. А, но Смятам, че е, срока, който е предоставен на парламента, срок от 2 месеца е недостатъчен и бих искал да има срок от 3 месеца. Става дума за делегираните акти. Колкото до изпълнителните актове, е, парламент, държави, държавите членки трябва да дадат своето съгласие. Ако комисията и държавите членки решат, че са необходими а, технически специфики, то тогава подобно решение може да бъде взето и парламента не може да се намесва в подобно а, при подобно решение. Но а, Както казах, според мен става дума за чисто технически аспекти на проблема. И може би е добре наистина държавите членки и комисията да обсъждат тези проблеми помежду си и да не се а, изисква всеки път парламента да изрази одобрение или да даде мнение. Тук положението е малко по-различно от предложението на съвета. Някои от моите становища и предложения са взети предвид, но ми се струва, че ново, новопредложени от съвета документа може да получи одобрението на мнозинството и наистина полското председателство активни усилия и мисля, че трябва да направим всичко възможно и ние наистина резултата да е положителен. Благодаря, скъпи колега. Вие винаги сте много точен и ясен. А сега давам думата на Евлин за да изразим мнението си по въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря ги, е, скъпи колега Лехнер, за това, че съвсем накратко ни запознахте с е, тази проблематика. От само себе се, се разбира, че ние е, не разполагаме с технически познания по този въпрос. Въпреки това обаче всяко нашето, всеки технически избор ще се отрази пряко върху работата на юристите, адвокати, нотариуси и така нататък. И е, трябва да спечелим тяхното доверие. И за това е, смятам, е, че трябва да си зададем е, правилните въпроси, защото има задължителни разпоредби за всички държави членки – и заради това, ако се вземем с такова начинание, трябва да сме сигурни, че всички държави членки ще вземат участие. Ясно е, че ние не разполагаме с технически познания, но мисля, че е, можем е, да се доверим на комисията и на държавите членки, които е, поемат задължението да прилагат гласуваното от нас законодателство по силата на конкретни разпоредби. Мисля, че можем да им гласуваме това доверие, но трябва да гласуваме и с комисията, която да се обърне към специалисти но аз искам да си задам въпроса дали още е, в началото трябва да бъдем толкова сдържани. Защото е, тук е, в парламента става ясно, че комисията ще възложи работата на външни лица. Така че подобна комбинация ме кара да се въздържам. Трябва да знаем, е, че става въпрос за е, системи, които е, рано или късно трябва да бъдат подложени на демократичен контрол. Сега, по 21-во изменение е, бих искала да разбера мотивите за това предложение. Какво се има предвид? Дали бъдещи разпоредби, които ще бъдат прияти. А да, получих вече отговора. Благодаря ви. Общо след бързо е, се изясниха нещата с едно кимване на глава. Вие говорихте за задължителното участие на държавите членки и а, аз бих искала да подчертая още веднъж, че е, задължителното участие е основна точка в този въпрос. Е, председателя, кой друг иска да вземе думата? Никой, значи представители на комисията. А, да, комисията също не желая да вземе думата. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 5 и 6. Казахме, че не, те се отлагат е, за по-късно. Когато е, дойде колежката, сега е, седма точка взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Колегата е, Лопес Историс. Е, е, може ли да обсъдим точка 7 и 8 едновременно? Осма точка са минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Добре. Добре, господин председател. Ще е, започна с е, седма точка. Целият пакет за е, потърпевшите, за жертвите. Имаме директива, по която аз съм докладчик за становище и е, после няма да говоря за това отдално по 8 точка. Сега Става дума за допълване на защитата, която съществува в много държави членки от 2009 година, която е, съществува от 2009 година в наказателните права. Сега трябва да се разширят мерките за защита на жертвите и е, по граждански дела. Аз искам да поздравя комисията, която предлага тези мерки. Става въпрос за е, защита на жертвите, е, които са в центъра на нашето внимание това е нещо от е, много голямо значение, защото е, допълва всичко това, което се прави от 2009 година в отделните държави. Има е, нова разпоредба за признаване на мерки за защита при положение, че определено лице е в сериозна опасност, т.е. при наличие на опасност. И това става невъзоснова на взаимното признаване. Е, имаме от една страна имам автоматично признаване, което е, гарантира предвиденото от съдята и е, не се налагат допълнителни мерки, така че се спестяват средства, печели се време ще има дискусия, е, свързана с сертификатите е, и е, с удостоверенията. Трябва да чуем дали колегите имат нещо предвид, но специално за графика аз съм готов да чуя вашите предложения. Предложението ще бъде направено преди коледа и в края на март е, ще се обсъжда в е, е, комисията и в пленарна зала, евентуално през април месец. Сега, по осма точка Имам предвид е, директивата. Съвсем накратко искам да кажа, е, че от нас се очаква становище като правна комисия и е, се определя някакъв минимум за защита на жертвите на престъпления и е, не се прави никакво разграничение. Има се предвид права като получаване на информация още при първото съприкосновение с властите, право на писмен и устен превод, достъп до мерки за защита, трето правна помощ и възстановяване на разходите. И тъй като нямам време, смятам да спра до тук. Сега говорим за уважение към жертвите достъп до правораздаване за жертвите. Предвижда се и обещетение. Тоест, повтарят се всички е, е, най-важни мерки, както при е, граждански, така и при наказателни производства. А сега се има предвид и медицинска и психологическа помощ. Смятам, че предложението на комисията е качествено все пак е, искам да направя една забележка. Изразявам известно съжаление, защото е, е, това засяга най-вече моята родина. Не се споменава за жертвите на тероризъм. В е, комюнике от 18 май комисията предлага пакет за жертвите. В е, четвърта точка специфични категории жертви се споменава за жертви на тероризма. Но сега по точка 19.3 отново се споменават жертвите на тероризма. В член 18 обаче не се споменават те, когато се говори за тези, които са изложени на опасност, има се предвид малолетните, хората с увреждания, жертвите на сексуални насилия и жертви на търговия с хора. Аз бих искал и в този списък да се включат и жертвите на тероризма. Това е. Това е, това е което имах е, да кажа пред е, правната комисия. Искам да чуя вашето мнение и е, да разбера дали ваш, моята инициатива ви допада. сега графика. Графиката същия както за правилника. Тоест, преди коледа повтарям, че съм готов да изслушам вашите предложения. И разбира се, ще изслушам и Европейската комисия, която е отлично запозната. Разчитам и на вашата подкрепа за да може е, нашите два доклада да са възможно най-качествени. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, че представихте тези два доклада. Имате ли забележки? Комисията? Не. Не. В такъв случай минаваме към следващата точка. Точка 10 на Ивлин Регнер. 14-та директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалищата на дружествата. Благодаря. Прехвърлянето на седалищата не е, не е тема, която обсъждаме за пръв път. Неколкократно сме разглеждали този проблем, обсъждайки 14-та директива и по време на пред предишния ни мандат сме обсъждали също доклада Лене през януари 2009 както и много други документи, на които можем да стъпим днес. А не трябва също така да изпускаме от поглед и непрекъснатите развития но нещата, с които се сблъскваме всеки ден. Няма да не, не говоря по, с юридически език, защото когато трябва да се прехвърли едно седалище, на практика се демонтира структурите а, в а, една страна и всичко трябва да се реконструира или да се монтира наново в друга страна. Тоест, проблемите са много е, дейностите са многобройни и затова трябва да се направи нещо за упростяване на процедурите. Целта беше да поискаме от е, комисията да предприеме законодателни мерки за упростяване на тези процедури. Става дума за прехвърляне на седалището на дружества. Знаете, че Европа страда от е, липса на доверие и инвеститорите и данекоплатците би трябвало по принцип да имат доверие в фирмите, в които ще инвестират. Същевременно сме свидетели на криза на доверие. Много често става дума за неясни, непрозрачни структури, дружества, почтенски кутии. Спомнете си, че се опитвахме да обсъдим тези проблеми с комисара Макриви, който се криеше от тези проблеми като дявол от Танян. Така че днес трябва да наблегнем на прозрачността, на яснотата. Това Разбира се, присъстваше вече и в доклада Лене. Също така допитване до трудещите се и до служителите на предприятието. Нещо, което присъстваше в становището, което приехме с мнозинство без един глас. Тоест, допитването и участието на служителите независимо дали става дума за анонимни дружества или друг вид предприятия. Няма да навлизам в повече подробности. Искам само да спомена, че крайният срок за внасяне на изменения е 20 ноември. На 22 ноември тези изменения ще бъдат гласувани тук в нашата комисия. Знам, че има някои проблеми, които ще е, доведат до полемика, но смятам, че можем да водим още от сега конструктивен диалог, за да можем да поискаме от комисията приемане на съответните законодателни мерки и документи. Благодаря много, Евлин. Сега Имате думата за изказвания. Има ли желащи да се изкажат? Не, няма желащи. Несуно. Дали комисията иска да каже нещо? Не. Очев... Очевидно не. Може би просто понеделник е, сме сговорчиви. Точка 11. Доклада Буду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 че трябва да се ограничиме с правилата за управителния съвет или съвета на директорите на, на съответните предприятия. Що си отнася до а, този управителен съвет, в него трябва да, да влизат а, компетентни експерти, които, които нямат проблеми с конфликт на интереси, които да, да могат да а, имат независимо становище, т.е. това са хората, които трябва да бъдат назначени или да бъдат да присъстват в а, а, директорските и управителните съвети. Трябва да има а, представители на, раз, на различни а, е, отрасли. Жените е, трябва да има също така добро представителство на жените, но не смятам, че трябва да има квоти или е, задължителни задалителен дял на жените в управителния съвет, трябва да има на практика гъвкави квоти. Какво означава това? Това означава, че всяка фирма ще може да приема своите правила, които обаче трябва да бъдат оповестени и фирмите трябва да съобщават начините, по които смятат да, да, с които смятат да увеличат броя на жените, участващи в управителните съвети. Не може, не може да, се, да се зададе предварителна цифра или да се каже е, е, тази бройка ще бъде пос постигната, да речеме, след 3 е, месеца. Не, просто предприятията трябва да оповестят е, е, методологията, която ще използват за подбиране на членовете на управителния си съвет. А също времено трябва да имаме от една страна един набор от правила, от друга страна да тези правила да са съчетани с кодексите е, за поведение. А също времено трябва да има и правила относно броя на мандатите в управителния съвет. Ако примерно даден човек е, е бива назначаван, пет, пет последователни мандата, трябва да има ясно и точно обяснение защо неговото присъствие е, е необходимо. Що се отнася до възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Тук е, няма кой знае какви промени. Това възнаграждение обаче трябва да бъде прието и гласувано от общото събрание. Е, става дума и за членовете на управителния съвет и за изпълнителните ръководни лица. Не смятам, че трябва да се подлага на обсъждане а, е, сумата, а по-скоро начина по който се сформира възнаграждението. Що се отнася до оценката на риска или... А трябва да участват всички заинтересовани е, страни, включително при оценката на, в оценката на този риск трябва да, да, да, да участва и звеното за одит е, и а, е, изпълнителните звена, включително и акционерите. Но а, целта, целта на, на, на документа не е да да, да определи а, е, ролята или, или да определи е, мерки за акционерите, а по-скоро за ръководство. Но от друга страна, ако пък акционерите не се интересуват или са пасивни а, е, и не се интересуват, не се интересуват от начина по който функционира фирмата, е, трудно може да се постигне каквото и да било. Що се отнася до гласуването, акционерите трябва да могат да решават дали да участват или да не участват. И те трябва да имат е, е, възможност е, да провеждат е, консултации помежду си и да се споразумяват относно гласуването по време на общото събрание. Трябва да разполагаме и с набор от правила при разрешаване на спорове, свързани с конфликт на интереси между отделните акционери ако има някак... Ако има конфликт на интереси, те трябва да бъдат обявени предварително и съответните е, лица трябва да се въздържат от е, гласуване. От друга страна, акционерите трябва да се, да се ползват с е, известна защита спрямо едрите акционери, е, като това трябва да бъде и един двустранен процес, т.е. да не се позволява на едните да налагат задължително своите виждания на другите. Consultanți asupra modului de vot și acționari trebuie lăsate în continuare. Акционерият е И и техните представители, тези, които, които разполагат с пълномощни, трябва предварително да обявяват начина по който ще гласуват. Както казах, Както вече казах, що се отнася до броя на мандатите в съответните ръководни органи, трябва да се прилага така наречения принцип или се, съобразяване с, с правилата или е, обяснение ясно и точно защо няма подобно съобразяване. Също времено обаче правилата трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да а, покрият а, различ, разнообразието от ситуации, но същевременно правилата трябва да се прилагат стрикни. Всяка, всяка фирма, ако не прилага правилата, трябва да а, излезе с необходимите обяснения. И на последно място Не считам, че е необходимо задължително да се направи оценка на състоянието на фирмата от независим а, оценител, но Тоест не трябва да се налагат допълнителни и задължителни администрации административни процедури, т.е. да не се а, увеличава административното бреме и ще изпрата моят доклад на докладчиците в сянка, за да дообсъдиме а, проблемите. Благодаря ви за този доклад. А сега давам думата на Евлина Регнар. Ich werde ganz kurz sein, möchte aber etwas ganz Grundsätzliches hier in den Raum stellen. Ще бъда кратка, но според мен въпросът, който ще повдигне е особено важен. Говорим тук за управлението на дружествата в общата нормативна уредба на европейските търговски дружества и не бихме искали е, разрешението тук е, да бъде такова, каквото винаги е било. В край на края ще при сегашната конъюнктура, преди финансово-економическата криза, ставаме свидетели на напълно неприемливи неща. Ето защо аз бих искал да спомена фундаменталния принцип, а именно, че винаги когато дадена уредба е доброволна, не може да се очаква тя непременно да се провали. Но твърде често става така. Може би да ви дам един пример от е, моята страна, от Австрия – Напоследък кодекса на дружественото управление бе е, преразгледан, изменен и допълнен, в резултат от което в нашата малка страна от е, всички, не от кой знае колко много е, дружества с ограничена отговорност, само четири е, спазват тези доброволни препоръчителни правила, а останалите над, над 260, ако не се лъжа, изобщо не ги е еня. Така че не можем да разчитаме тук единствено на добрата воля. А, по квотите, знам, докладчите Сянка ще се съберем и ще погледнем нещата по-подробно, но според мен предложението на, на комисаря Рединг – трябва да се подкрепи. Тук трябва да има повече, повече многообразие, нали, съставът да, да е по-шарен, по-представителен, с далеч по-голямо участие на наемните работници така, аз интерес очаквам предстоящата дискусия. Има ли други желаещи да се изкажат? Не. Комисията? Не. Добре. Нататък. 12 точка. Кане колегата Гало, която току-що се присъедини към нас, да ни запознае с опазването на правата на интелектуална собственост от митническите администрации. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще става въпрос за първа размяна на мнения относно митническия регламент за охрана на интелектуалната собственост или против на истинските продукти в рамките на Европейската стратегия за създаването на единен пазар на правата на интелектуална собственост. И следователно нещата се свеждат и до плана за действие в областта на митниците за борба с неистинските стоки за периода 2009-2012 година. Няколко данни с източник от Европейската комисия от е, миналия 14 юли, които данни сочат мащабите на проблема. Малко шумничко е, казва ораторката, очевидно в страни на седналите до нея. Броя на прихванатите пратки от митниците на практика се е удвоил между 2010 през 2010 спрямо 2009, тъй като 40, от 43 500 на близо 80 000. В почтенския трафик от 15 000 през 2009 на близо 43 000 2010. И трябва да се знае, че повечето от прихванатите пратки са цигари, 34% от прихванатите стоки, домакински е, стоки 14,5%, а сред тях от тези е, медикаменти, е, битови, битова електротехника, играчки, знаете, около 7%. Значи тук на карта се поставя здравето и безопасността на нашите съграждани. И на този първи етап на размяната на мнения, аз бих искала да ви дам представа за измененията, които предлага комисията на регламент 1383 от 2003 година. Първо по приложното поле. Трябва да кажем, че предложението на комисията разширява приложното поле на регламента от 2003 година, така че това приложно поле да обхване търговските наименования на, на обозначенията за происход, полезните модели и също така в приложното поле трябва да влязат така наречените случаи на успореден внос и, и различни технически устройства, с които си служат правонарушителите. Що се отнася до успоредния внос? И трябва да кажа, че вече имахме обмен на мнения с Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите тук по този въпрос. Е, трябва да напомня, че става дума за нарушаване на интелектуална собственост, тъй като в повечето случаи авторите е, е, случая правоносителите, които участват в законния внос, в същото време участват и в незаконния внос. И следователно, за да се избегне това явление, трябва на митниците да се предостави информация, това е от добросъвестните правоносители, информация, която доказва, че наистина с стоки предмет на техни интелектуални права се извършва паралелен незаконен внос. Изключването на стока от нетърговски характер в личния багаж на пасажирите остава. Това е изключение от приложното поле на регламента и мисля, че никой не би възразил. По-нататък изключва се и транзитното преминаване през митническа територия на Съюза на медикаменти. Знаете защо? Вероятно, за да се избегне стълкновение между Европейския съюз от една страна и Индия и Бразилия от друга страна в рамките на СТО. Аз естествено си давам сметка за тези споразумения между ЕС, Индия и Бразилия, но пък от друга страна знаем статистиката на СЗО. Знаем, че фалшифицираните медикаменти най-вече се търгуват в много африкански страни, в Азия, в Латинска Америка, все в страни с економика в преход и следователно трябва да имаме и, и тази действителност предвид. В Вторият въпрос след предложето поле, с който бих искал да ви занимая, е за опростената процедура по унищожаване на заловената незаконна стока. Това е ново предложение от страна на комисията и съгласно него опростената процедура става задължителна. Процедура за унищожаване. И нещо, което е особено важно, предвижда се презумпция за дадено съгласие – за неистинските стоки и стоките е, предмет на пиратство, благодарение на което процедурата ще стане още по-бърза и по-малко бюрократична. На трето място въпросът, който също заслужава нашето внимание, е за малките пратки. Напълно съм съгласна, подкрепям принципа на особено третиране съгласно регламента на малките пратки, както е по 24 ти член от предложението на комисията. Ясно е обаче, че понятието за малка пратка трябва да се дефинира прецизно. И по-нататък има една алинея пета, от същия член, върху която би следвал да помислим, тъй като съгласно текста се предвижда срок от 20 дена на деклариращия вноса, за да отговори, да, да, да, да се съгласи на унищожаването на стоката. И за една процедура, която уж би трябвало да е ускорена, въвеждането на срок за обжалване практически от 20 дена е нещо неуместно. По-нататък възниква въпроса за отговорността на митническите власти за даване на уточняваща информация в случай на унищожаване. И накрая бих искала да засегна въпроса за процесуалните гаранции. Това ново предложение на комисията въвежда сериозни процесуални гаранции, изясняват се всички срокове на задържане на заподозрените стоки, изясняват се условията, при които митниците би следвало да предадат на правонасителя, чието право е нарушено информация относно стоката. И освен това се изяснява, уточнява се унищожаването на незаконните стоки подмитнически контрол при е, предполагаемо нарушение на авторски права. Тоест е, правото на защита, правото на, на, на обжалване, при това също се гарантира. Всички права и интереси на заинтересованите страни трябва да бъдат е, зачитани, но при това наистина да се избягват прекалено дългите и бюрократични процедури, които биха могли да поставят под въпрос основната цел на регламента, а именно защитата на економическите интереси на нашите предприятия и а, нещо също толкова важно защитата на безопасността и здравето на европейските граждани. По графика за работа, както знаете, господин председател, три комисии работят по този текст. Вътрешен пазар и потребители е водещата комисия по същество. Господин Косман там е докладчик, а по външната търговия и нашата комисия настояват да бъдат асоциирани комисии. Разговорите за разпределение на правомощията между трите комисии все още не са приключили. По-настоящем ИМКО за вътрешния пазар и потребителите предвижда да гласува по, по доклада си по този въпрос Косман през февруари 2012 година. А що се отнася до моето мнение в нашата комисия тук по правните въпроси, аз очаквам да мога още през ноември да ви представя проекто становището си което ще ни даде възможност да гласуваме на първото заседание на нашата комисия през 2012 година. Мисля, този график можем да спазим. Въпросът за митниците е, не е кой знае колко вълнуващ, поради което още по-сърдечно ви благодаря за вниманието. Господин Спероди, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за експозето. Имам няколко въпроса. Първо за ускоряването на процедурата по унищожаване на заловените стоки. Очевидно, една процедура, колкото се може по-съкратена, би била от полза за всички, но все пак искам да чуя защо и по какъв начин това би защитило интересите на търговските дружества. В края на краищата, след като заподозрените неистински стоки са задържани от митническите власти, от там нататък е, унищожаването им, дали ще стане след месец или след година, какво, какво значение има за ам, фирмата, е, която е заинтересована. В крайна краищата стоките са задържани. Те, те, те не могат да се ползват. Добре е, разбира се, да, нещата да се вършат колкото се може по-скоро, но, но, но аз не виждам какво значение би имало това е, случая за фирмата. По-нататък за разноските по това унищожаване, кой ще ги поеме? Държавата членка, която постановява унищожаването или е, унищожаването ще бъде за сметка на търговец? Благодаря. Следващата ораторка. Няколко неща. Първо, Вече е, говорихме за успоредния внос. по повод на друг нормативен акт. Ако режимът обаче бъде прекалено строг за успоредния внос, това ще компрометира търговията в интернет. Тъй като търговците в интернет не са в състояние да извършат такива системни проверки. А на второ място по разноските отново, разноските за унищожаването на заловената стока. Това е съществен въпрос и е, аз съм сигурна, че докладчите в сянка няма да го пропуснат. Благодаря, господин Енгстрем има думата. Ние вече проведохме размяна на мнения, както госпожа Гало каза в Имко. Аз общо ето ще кажа това, което казах и тогава. Според мен е, основният проблем на този регламент е, че е, прекрачва рамките на е, основното материално право в редица отношения, давайки е, право на митниците да внасят напълно законни стоки от внос. Първият пример определено е успоредния внос. Успоредния внос е законен. И да се дава е, право е, на митницата да задържа такъв внос е, превишава правомощията на, на митниците по материалното право. Ако по някаква причина искаме да променим позицията на Европейския парламент относно успоредния внос, разбира се, ще го направим. Нерядко не сме си сменяли мнението. Но, но, но по някакъв друг начин, не като даваме на митниците права, които не им се полагат. И вторият пример пак за малките пратки. Първо, най-ясно сме всички, че фалшифицирането на стоки е лошо нещо. Аз като представител на пиратската партия смятам, а, а, а, е, че фалшифицирането на стоки трябва да бъде спрямо. По много причини. В някои случаи, е, е, не във всички, не в повечето, е, се стига до заплаха за човешкото здраве, но, но и най-вече до материални щети за заинтересованите. Когато говорим обаче за търговски внос, сега, ако един, едно физическо лице, обикновен потребител си купи обувки маркови, които са менте, Какви са хипотезите? Или купувачът е жертва на престъпление, за което той не може да бъде обвиняван, или пък, знаейки, че стоката е фалшифицирана, той си я купува. Но това не е непременно наказуемо. В някои държави членки е, но не във всички. Става въпрос за физически лица е, в много държави членки потребителят е, е, не нарушава закона, като си купува нещо в интернет, това актът му не е наказуем и, и изведнъж, без каквито и да било причини, според него, митниците на практика ще му откраднат, противозаконно отнемат закупеното. Е как потребителят ще пазарува в интернет? Нали искаме да стимулираме електронната търговия? А този регламент върви в обратна посок. Както казах, в някои държави шанки е напълно законно едно физическо лице да си купи незаконна стока. в този смисъл и в този случай. Благодаря. Председателя, да, давам думата на госпожа Гало. Да. Исках с една дума да отговоря на колегата Сперони и най-вече да отговоря на точния въпрос, който той зададе. Разбира се, че има процедури за обещатение на понесените от предприятията щети, така че те няма да пострадат. Колкото до разходите по унищожението на стоката, аз проверих. Въпросът се разглежда в член 27. По принцип е, е, титуляра на правата поема разходите по унищожението, но все пак е, може да се заведе дело и срещу този, който е фалшифицирал стоката. Сега, е, в тази материя затруднението проистича от е, това как да се издири е, производителя на фалшифицираната стока. Много често това става в Китай или в други недостъпни страни, които влизат трудно в сътрудничество с митническите власти. Това е всъщност основното затруднение. Колкото до успоредния внос, въпросът е много сериозен. Именно поради това аз смятам, че комисията ще отговори по-добре от мен на господин Ангстром. Така ли че ние също трябва да се занимаем с този въпрос. Сега, е, безспорно е, че е, този успореден внос е незаконен. Ние се занимаваме с незаконен успореден внос. Е, при мен вече дойдоха много хора, които ми обясниха, че в повечето случаи незаконния успореден внос се съчетава в едни и същи камиони, в едни и същи контейнери е, с фалшифицирана стока. Именно за да се създаде такава двусмислица. И това обстоятелство трябва непременно да се вземе под внимание. Благодаря ви. Председателя, комисията иска ли да вземе думата? Не. Добре. В такъв случай е, изчерпахме тази точка от дневния ред. А, сега, Албрехт има думата. А, право на достъп до адвокат в наказателната производства и право на комуникация при задържане. А, благодаря, господин председател, казва докладчика. Занимаваме се с предложение на Европейската комисия по пътния лист за прилагането на стандарти при наказателни производства Първото предложение е свързано с писмения и устен превод. Е, въпроса за хармонизирането на правата на задържаното лице е, по отношение на неговите права и най-вече е, правото на достъп до адвокат. Пред нас е пътен лист. Въпросите са изключително важни за депутатите в Европейския парламент защото през последните години ние непрестанно настоявахме за хармонизация на правилата де минимис при наказателни производства в Европейския съюз. Винаги сме настоявали за това, когато говорим за правното и полицейско сътрудничество, за взаимното признаване на присъдите и така нататък. А, нашата група реагира положително на това предложение, защото ние самите настояваме за това предложение тук в Европейския парламент от доста време. Въпреки това, ние трябва да го разгледаме като комисия по правни въпроси и парламентът влезе в ролята си на съзаконодател и да участва в изработването на тези мерки. Според мен е важно нашата комисия така предсрочно да вземе отношение по тази процедура, да се има предвид и мнението на Комисията по граждански свободи, защото Комисията по граждански свободи всъщност е водеща комисия. А, ние просто трябва да се включим в дебата още от самото начало. Въпросът е много важен, защото и в съвета на министрите вече се обсъжда това предложение на комисията. И е, заради това е важно парламента вече е, да се постави като равнопоставен и е, да вземе отношение по този въпрос. Сега е, искам да се спра отново на реакция на 6 държави членки. Те проявяват много голяма сдържаност към това предложение на комисията, е, като е, мотивите им вече са известни първо е, се смята, че е, гаранциите, които се предоставят по хармонизация, трябва да бъдат хармонизирани трябва да има много е, тясно тълкуване на Конвенцията на правата за човека. Например, е, тълкуването, което прави е, Съвета на Европа и въпросните шест държави са членове на Съвета на Европа. Това е всъщност част от така, възраженията на тези шест държави членки. Всъщност при наказателните производства трябва да има хармонизиране, но на по-високо, а не на по-низко ниво. Ние трябва да сме ясни в нашето послание. Правата на страните при наказателни производства трябва да се хармонизират на някакво ниво поне на нивото, което проистича от тълкуването на Европейския съд за правата на човека възоснова на Европейската конвенция за правата на човека. Мисля, че в предложението на комисията има позовавания, които са позовавания на просто, които са разумни и ние трябва да настояваме за това. Трябва да настояваме за достъп до адвокат и достъп до юрисконсулт. Поне, поне на нивото, което проистича от Европейската конвенция. Сега, как да се използват доказателствата при наказателни производства? Това също зависи от спазването на процедурните гаранции и най-вече от достъпа до адвокат. Мисля, че това е червената линия, която не трябва да се прекръчва и това съответства на е, постоянна практика на Европейския съд за правата на човека трябва да е ясно, че когато не се спазват гаранциите по процедура, е, се вреди и на следствието. Е, е, произвола при следствието е нещо отрицателно и заради това всички гаранции по процедура при наказателните производства да се спазват, да не се прекрачва червената линия ние направихме е, цяла поредица от предложения за изменения. Ние взимаме становище по положението на децата, на всички лица, е, на които трябва да се оказва специална защита. Ние знаем, че това е константна величина във всички становища на парламента и трябва да се позоваваме неизменно на нея. Ние знаем, е, че всички изключения, всички дерогации, свързани с националните специфики, според нас са недопустими защото е, може е да е, лишат от съдържание или е да доведат до суспендиране на мерките, които са предвидени в основния текст. Мисля, че всичко това е важно. Мисля, че разпоредбите по дерогации, които проистичат от националните правни режими, са недопустими, защото а, при положение, че е, се приеме, че те са допустими, в такъв случай няма да се говори за хармонизиране. Мисля, че това е просто и логично. А, в своето предложение комисията го заявява ясно, много неща са били направени, много неща е, се засичат в това, което е направено в държавите членки. Независимо от това обаче, ние като депутати в Европейския парламент трябва да заявим, че работата ни не е да хармонизираме изключения, дерогации или някакви рамки на изключения. Просто трябва да изковем нещо, което да е хармонизирано, където да се обединяват разпоредбите в наказателното право или разпоредбите, които се прилагат е, в наказателно-процесуалните кодекси. Мисля, че е важно да сме ясни, да се ограничим до най-същественото. Е, това се опитваме и да направим с някои малки предложения. Те са описани в таблица и е, заради това искам докладчиците в сянка, които ови не са тук, да е, е, вземат отношение, за да можем бързо да се съберем. Предвидено е да се съберем е, другата седмица. Като разбира се всички останали колеги от правната комисия са прикалени да направят предложения за изменения. Аз съм открит за предложения за изменения. Е, тук ви предлагам една първа версия, един първи вариант – но още днес можем да кажем, че приветстваме усилията на Европейската комисия. Ние ще е, защитаваме нейното предложение. Поне това е моята позиция. Надявам се бързо да стигнем до обща позиция и ще работя с удоволствие по всички ваши предложения. А, господин Стоянов има думата. Благодаря, господин председателю. Мисля, че можем да общим тази точка от дневния ред, като кажем, че в момента обсъждаме, не знам, господин докладчика ще каже дали е точно така, това, което ни е познато от американските филми като правото на едно телефонно обаждане. В а, Българската конституция е записано, че а, всеки задържан има право на защита и се има преди адвокатска защита – non c'è la traduzione in alcuni canali. Maybe uh, uh, to start to start again from the beginning. Yes. Non... Sì, sì, sì. Има ли, sì, има превод сега? Сега. Това, което обсъждаме в момента е това, което е известно от американските филми като правото на едно телефонно обаждане, казано така по-шеговито и господин докладчика ще каже дали това е точно така. Според българската конституция всеки задържан има право на защита и си има предвид адвокатска защита от момента на неговото задържане. Но всички знаем, че между а, тази а, фун, фундаментална декларация на защита на определени граждански права и действителната реалност има известни разлики. Например, преди три години аз бях задържан съвсем незаконно в нарушение на моя парламентарен имунитет. И мога да ви кажа, че докато ръцете ти са заключени зад гърба с белезници, това го казвам от личен опит, и един полицай те блъска в стената и терите, е доста трудно да се обадиш на адвокат и да съобщиш какво се случва с тебе. Затова смятам, че този въпрос е от изключителна важност тъй като в множество правни актове на доста високо ниво е прокламирано правото на комуникация и правото на достъп до адвокатска защита, но на практика според мен никъде не е разписано точно начина по който това да става. Има предвид, както сме го виждали именно в американските филми. Когато някой каже искам да се обадя, това да му бъде предоставено веднага и незабавно като възможност. Разбира се, моето задържане продължи твърде кратко, докато някой началник не се усети какво точно се случва и не беше дадено нареждането да бъде освободен. Беше ми отказано да ми бъде издадена заповед за арест, което е тежко процесуално нарушение в нашия случай. В моя случай по-конкретно. И затова аз подкрепям много това предложение. Смятам, че тези минимални стандарти трябва да бъдат много ясно разписани в рамките на това, че във всяка една държава членка полицейските органи, правораздавателните органи, разбира се, това е смислено, имат право на определен срок на задържане без произнасяне на, съдебен, на съдебна институция по този въпрос. В рамките на това полицейско задържане, което в моята страна е 24 часа, не знам в другите държави точно доколко се простира този диапазон, точно и ясно дори ако трябва с някаква времева таблица да бъде разписано дата на задържание или уличение или, или обвинение за извършване на някакво престъпление, за неговия достъп и комуникация и методите на комуникация. И за това смятам, че а, нашата комисия ще има много решаваща роля и съм изключително удовлетворен от твърдия начин, по който господин Албрехт подхожда към доклада и също ще спомогна в този доклад, доколкото е възможно, както казах и с не, не особено приятния, но все пак полезен личен опит, който имам. Благодаря ви. Колега Сперони. Колегата Сперони. Е, аз открих отговора в документа. Някой друг? Комисията? Е, благодаря, господин председател. Е, благодаря за това, че бяхте кратък. Благодаря на господин Албрехт е, за неговото изказване е, и за възхвалите, които отправи към комисията, както и за проектостановището му. Мисля, че това е, предложение засяга достъпа до адвокат при наказателни производства и правото да общуваш с трето лице при полицейския арест. Мисля, че това е ключово предложение, за да може пространството на правосъдие да стане факт. Предложението е много важно, защото реалният достъп до адвокат е, обославя е, реалността е, на цялото наказателно производство и е гаранция за това, че ще има справедлив процес. Както се казва, в предложението на комисията се предвижда всяко задържано лице да може да общува или с членове на семейството си, или с представители на консулските и дипломатическите служби за чуждестранни граждани, но изобщо за всяко задържано лице, каквото и да е неговото гражданство. Сега, е, колкото до достъпа до адвокат, комисията се съобразява с практиката, е, така нареченото решение 112 от 2008 година, където се посочва, че е, достъпа до адвокат трябва да се гарантира още при първия разпит на заподозряно лице от полицията. Предложението на комисията рационализира и изяснява тези права, Разбира се, ние отиваме отвъд практиката на съда на правата на човека. Правата да се общува с членове на семейството или с консулски дипломатически служби по 6 и 7 член не са в решението на съда. Сега, когато се говори за право на достъп до адвокат при е, европейски права. Това предложение е много скъпо на Европейския парламент и това предложение на комисията отива отвъд е, практиката на Европейския съд. Предложението изобщо отива отвъд съдебната практика, просто защото това е законодателно предложение. Там се описват дейностите, които адвоката може да извърши от името на своя клиент. По нашето предложение е, адвоката може да играе активна роля. Например, да може да присъства на всички разпити, да задава въпроси, да изисква изяснения. Освен това, той е, трябва да има право да оказва съдействие на клиента си, когато се искат доказателства. Например, при обиск е, в присъствието на неговия клиент, освен при изключителни обстоятелства. Е, с нашето предложение ние искаме да съчетаем, да постигнем баланс между интересите на защитата и необходимостта на следствието. И заради това в предложението се прави изключение за достъп до адвоката за ограничен срок и при е, строги е, и изключителни обстоятелства. Например, е, когато е необходимо да се е, защити, да се закриля живота на дадено лице. В, сега докладчика каза, че в предложението има ключови разпоредби, когато се нарушават правата за достъп до адвоката. С други думи, когато се наруши правото на достъп до адвокат, може да се изтъква само за да се постигне наказание на лице, чието право е било нарушено. По този начин ние искаме да гарантираме ефективното приложение на директивата след нейното приемане. Поне на това се надяваме. Благодаря ви. Е, за момента нямам какво да кажа и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Bene. Allora noi abbiamo terminato. Приключихме. Не, докладчика иска да вземе думата. Господин Албрехт. Не, не искам да навлизам в повече подробности и да настоявам, но бих искал да отговоря на въпроса как да няма пропаст между теорията и практиката в различните държави членки. В всички държави членки съществуват принципи, залегнали в закона, в Конституцията или в международните споразумени. Има и практика а при практиката има по-добри модели и доста по-лоши модели. Имаме Европейската запад за арестуване, имаме признаване на решенията. Според мен това ще бъде, ще бъде, ще бъде кратка крачка напред, но същевременно времено ще трябва да имаме и минимални стандарти, които трябва да се прилагат във всички държави членки. Разбира се, държавите членки могат след това да приемат допълнителни мерки за по-висока закрила, за да не се сблъскваме с проблеми, такива каквито бяха описани и е, с ситуации, каквито сме имали в миналото съдебните полицейските е, власти си сътрудничат помежду си, за да обменят е, информация върху така наречените най-лоши практики. Така че и в минало, и сега, и в бъдеще ще работиме за установяване на минимални стандарти, но целта е нормите, стандартите, залегнали в конституциите, като в България, както казахте ви, нещата съществуват в закона, но те трябва да бъдат прилагани и изпълнение. И, и още нещо, към което искам да се върна и това ми се струва от голямо значение. Ако срещат няколко години Европейския съюз е страна по ЕКПЧ, то тогава може би ще разполагаме с инструмент за решаване на проблемите пред съда в Страсбург. Тоест, високи, високите стандарти трябва да бъдат тълкувани в съвета на Европа и след това те да залегнат в конституциите на отделните държавни членки. и по този начин ще могат да залегнат и в нашите документи. В крайна сметка ние сме избрани за да има колкото се може по-добра закрила на личността на отделни индивид и държавите членки трябва да се съобразяват с това. Господин Стоянов. Председател, един кратък въпрос към комисията имам, тъй като от това, което беше казано, аз станах с впечатлението, че комисията предлага като минимален стандарт за най- най-рано намесване на адвокат в пред, досъдебното производство първия разпит на заподозрян. А сега в а, континенталната система, която е системата, която се ползва в повечето държави членки, по принцип инструмента на Хабеас Корпус – не е много използван, но има такива страни, в които се използва инструмента на Хабеас Корпус, нещо, което предхожда като цяло първия разпит. И затова искам да попитам комисията, не смята ли, че минималният стандарт за намеса на адвокат в, в предварителното досъдебното производство трябва да се постави преди първия разпит, за да се изгладят и други процесуални права, които съответно за подозрение или задържания. даже лицето може да няма повдигнато обвинение, то може да бъде само задържано, да бъдат, да бъдат гарантирани, че не се нарушават негови права, като например процедура по хабеас корпус. Благодаря ви. Merci. Va bene, <clears throat> abbiamo concluso questo punto, non, ci, non c'è altro. <clears throat> Добре. Сега минаваме към точка 14. Ева Литенбергер, но ще е, искате да гласуваме, но няма да можем да гласуваме, тъй като гласуването няма, не може да започне преди 17 часа, така че можете, ако искате, да се изкажете сега, а за да не губиме време, аз ще гласуваме после. Не, мисля, че е по-добре да говоря немски. Сега става дума за достъп до документи на парламента, на съвета и на комисията. И доколко има прозрачност на процедурата за достъп. Опитахме се да приложиме съгласуван подход, но Комисията по правни въпроси смята, че трябва да се направят допълнителни крачки напред и то колкото се може по-бързо. Комисията предлага изработването на ново предложение, на ново становище, като се вземе предвид само една малка част от залегналото в предишното предложение. Но ние, ние, ние, ние считаме, че това ще отнеме прекалено много време и за това предлагаме а, приложението на спешната процедура, предложение, което бе направено от господин Кашман. А, нашето предложение е залегнало в писмо, което ви е а, разпространено. И, но ще се радвам, ако приемете съдържанието на това писмо, тъй като процедурата е сложна. А знаете, че обсъждахме тези проблеми в момента, в който спря тока и тогава не можахме да а, а, да напреднеме в дискусията, но просто това беше извън на нашата воля. Никой ли не иска да вземе думата по въпроса? В такъв случай ще прекратиме нашето заседание и ще се съберем отново в 5 без 5. quanti, quanti deputati Vado. abbiamo? Sì, sì. Cari colleghi, siamo... riprende la seduta. Скъпи колеги, да започнем отново нашата работа. Votiamo. Allora, abbiamo discusso il punto 14 con relazione di Eva Lichtenberger. Така, минаваме тогава, значи, па, прегледахме и обсъдихме точка 14. Сега стана 17 часа, значи ще гласуваме. Сега да гласуваме предложението Лихтенберг за достъп до документите на Европейския парламент, Съвет Европейската за против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме към предложението Лолис. Госпожа Лолис, добре дошла. Разбирам, че сте пътували <laughs> доста дълго. Малко трудно ви е било да дойте, пристигнете, разбирам. Но... Така, сега да се върнем към... Не, как, как казах ви го, просто ви съ, съчувствам и исках да ви пожелая добре дошла. Сега, Става дума за альтернативите при решаване на конфликти. Първо изменение за против, въздържали се приемат се. Второ за против. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко Б. За. Против. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Приема се. Имко да. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко Е. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема. Имко Е. Втора част. За против, приема се. Пето изменение за против, хвърля се. Шесто за против, приема се. Седмо за против, приема се. Първи компромис за против,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 против, приема се. Четвърти за, против, приема се. Пети компромис за, против, приема се. 22 за, против. Извинете. Може би още веднъж. Е, защото че се уморихте да вдигате и да. Значи гласуваме 22 изменение за. Против. Пет. Про... Приема се. 24-то. Против. Приема се. Имко 4. Против. Приема се. Имко 7, първа част. За. Против. Приема се. Имко 7, трета част. Приема се. 25-то. Против. Отхвърля се. 26-то. За. Против да преброиме. Извинявайте, обаче трябва да преброим. 26 за. 9. Против. Десет. Отваря се. Шести компромис за против. Приема се. 300. Против. Отхвърля се. 31. Против. Отхвърля се. 32. За. Против. Приема се, извинете, приема се. 33. За. Против. Приема се. Имко Петца за. Против. Приема се. Седми компромис Против. Приема се. Имко седем. втора част. Не, не, не. Имко 18, втора част. За, против. Приема се. 40 за. Против. Приема се. Първа част от Имко 2. Имко 2 в първа част за против. Приема се. Имко 8 за. Против. Приема се. Имко 10. Имко 10. За, против, отхвърля се. 28 изменение за против. Приема се. Имко 19 за против. Приема се. 41 за, против. Приема се. Имко 11, втора част, за, против. Твърля се. Имко 15 за, против. Приема се. Имко 20 за, против. Отхвърля се. Имко 20. Ако искате още веднъж, още веднъж, тогава имко 20. За. Имко 20. А в такъв случай се приема. Против. Приема се. Благодаря. 42 за против. Приема се. Имко 3, първа част. За, против. Приема се. Целият доклад за. Против. Въздържали се. Приема се с единодушие доклада Лене за Атинската конвенция. За против Раздържали се приема се. А сега доклада Мандърс становище Ehm, primo, emendamento numero uno, chi vota a favore? Първо изменение за. Против. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Отхвърля се. Трето изменение за. Против. Приема се. Компромис Мандърс за. Против приема се. Пето изменение за. Против. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. Отхвърля се. Седмо изменение за. Против. Приема се. Осмо изменение. Компромис за, против, приема се. Окончателно гласуване по резолюцията за, против, е, Да, колко? Трима против. Така, е, прегласуваме. Прегласуваме, защото имаше колебание. И така. По окончателния текст за, против. Значи, че се приема. Да, един въздържал се има. Три минути. Три минути почивка. И после при закрити врати. Quale c'è? C'è Lopez Royo. Dispute involving Parliament. Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se, se le può dire che il resto lo votiamo. Il resto lo votiamo a porte chiuse. Ще, останалото гласуване ще бъде при закрити врати.